Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Според мен е 6 и 9, 9 и 6. Малко сме закъснели. Нека започнем с нашето заседание. Нека започнем с приемането на дневния ред. Ако нямате коментари, дневният ред е прият. Не виждам коментари. Нямам съобщение за вас. Ще имаме заседание на координаторите в края на деня днес. До така че утре ще има повече съобщения за вас. Сега преминаваме към точка трета. Използване на спектъра, частотния спектър 470-790 МГц. Досието е много важно, както добре знаете. Имаше през февруари проекто решение, публикувано от комисията, което предполага промяна в използването на спектъра от 700 МГц. В момента този спектър се използва за излъчване на радио и телевизионни предавания, но в бъдеще този спектър ще се използва за широколетен достъп и услуги. Това е много важен пакет за телекомуникационните услуги. Проектът докладът е от госпожа Тоя. На 27 юни ще обсъждаме проектът доклада в нашата комисия. Днес ще обсъждаме темата без документ. Тоест ще обсъждаме само предложението на комисията. И нека започнем. с госпожа Тоя като първи оратор да представя и своето становище. Патриция, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие въведохте в темата много добре. Това е наистина много важно досие. Но досието е доста ясно. Тук имаме последователна политика, развивана от Европейския съюз по отношение на Европейския единен пазар. Затова смятам, че мога да подкрепя основната посока, в която се движи комисията. В този смисъл искам да кажа, че е, частотния спектър, за който говорим, има определени характеристики. Характеристики свързани с качеството и с покритието. И особено, що се отнася до е, по-далечни сълскостопански райони, където покритието е по-трудно. Това е много важно за широколентния достъп до интернет и интернетни услуги. Ние знаем какви са нашите планове за развитие на телекомуникациите и широколентните услуги. Както казах, това е много важно досие, много ясно досие. Разпоредбата по принцип иска да създаде основа за развитието на широколентните услуги. Крайният срок според комисията е 2020 година. Това е е крайния срок за използване на спектъра 470-790 МГц за широколентни услуги. Това ще е добра възможност за използване и предоставяне на аудиовизуални услуги. В момента те се предоставят на по в по-низкочастотния спектър. Така че това е един преход. Е, това трябва да се помни, когато говорим за това досие. Ако погледнем какво се случи в разстояние на последните години, ние говорим за последователност и устойчивост и конкурентоспособност на, в глобален мащаб. Цифровата ера е важна за гражданите, но също така и за бизнеса. Затова трябва да използваме всички възможности на широколентния частотен спектър. В противен случай ще имаме трудности трудности, с които ще се сблъскват провайдерите, бизнеса и гражданите. Ние не се опитваме да регулираме материята, просто защото е, това ни е приятно. Е, напротив, ние смятаме, че от тази законодателна работа ще спечелят хората, ще улесним живота на хората. Това е нашата цел. Нашата цел в крайна сметка е висококачествени услуги на цифровия пазар. Е, но държавите членки в крайна сметка трябва да положат усилия, за да постигнат тази цел. Искам да кажа на колегите, че има големи разлики между държавите членки. Аз съм от Италия и в Италия ситуацията е много специфична. Там този частотен спектър се използва много за аудиовизуални услуги и ще със сигурност трудно всички държави членки да стигнат до това високо равнище, тъй като не всички тръгват от една изходно, изходно положение. Със сигурност ще има нужда от допълнително обучение, допълнителни мерки. Освен това, ще има нужда от къвкавост. гъвкавост, в рамките на която да постигнем заложените цели. Освен това, ще трябва да изготвим пътна карта, координа... начин за координация между държавите членките и като материята се регулира, регулира от компетенциите на държавите членки. Тя е в техния прерогатив. Не бива да допускаме напрежение между отделните държави членки. Това, към което се стремим, е добър баланс в предложението. Мисля, че в крайна сметка ще имаме ситуация, в която всички ще спечелят. Ще имаме добър баланс за операторите, за е, телекомуникационните и аутовизуалните услуги. Мисля, че това ще е възможно в рамките на това предложение. Има някои опции, които са на лице, но в момента, в който имаме писменото предложение, ще знаем на къде да се движим. Благодаря, колеги. Сега ще преминем към изказванията на докладчиците в сянка от името на НП, господин Хьокмарк. Благодаря, господин председател. Благодаря на, докладчика за, на докладчицата за това въведение. Мисля наистина, че това е едно от, този, от един от въпросите, с които се занимаваме а, в, в рамките на пакета за телекомите, който не е свързан, който не е свързан директно с телекомите. А, то ще направи Европа по-социална, по-обвързана, по-умрежена. Това е едно предложение, което което показва ясно предимствата на Европейския съюз. Ние искаме да имаме един ефективен и социален пазар, който постига високи цели. А когато първото поколение, 3D поколението на телекомите, е, беше факт, тук Европа пое водещата роля. Ние ползвахме предимствата на модерните телекомуникации и бяхме глобален лидер и по отношение на 4G технологиите. Но за момента сме загубили тази водеща роля. Глобалният лидер в момента са щатите. Иронично е, че днес ние говорим за това как да ограничим влиянието на тези доминиращи сили, на това доминиращо положение на щатите. Но, господин председател, аз е, бих казал, че трябва да мислим за 5D. Е, трябва да мислим за тези технологии, за да може тогава нашите колеги в Конгреса да мислят за това как да ограничат нашето влияние в, този, в тази област. Мисля, че никой тук не би искал да признае, че Европа се забавя по отношение на високите технологии. Но ние сме в е, криза в много от економическите области. Е, криза от изток на запад, от север към юг, из, криза по отношение на конкурентоспособността. Но какво е важно тук? Важно е с другите докладчици в сянка и с докладчицата да се споразумеем за това, как да поемем отново ръководната роля по отношение на новите технологии, свързани с петото поколение. Но това не е нещо, което ще се случи в бъдеще. Нещата се случват в момента. Ето 4G технологиите се модернизират, ние навлизаме в следващата фаза и още днес виждаме как камиони се движат без шофьори, тъй като имаме новите технологии. Но новата стъпка ще се случи с пълното прилагане на 5D технологиите и това става в момента в щатите е, очаква се Очакват се първите резултати в, през 2017 година в Штатите, в е, Южна Корея, Китай. Китай също се занимава с тези а, е, въпроси. Същото въжи и за Япония. В Стокхолм, в Талин има вече напредък. 700-частотния спектър е много важен. Той е важен, за да може да обвържем всички части на нашата економика. От здравопазването здравеопазването до автомобилната е, индустрия. Важен е, за да обвържем и умрежим всички наши региони. Още 5 секунди, моля. Само ако искаме да запазим нашето изоставане, трябва да отложим въвеждането на а, тези услуги в 700 частотния спектър. Господин Башер от името на ЕКАРЕ. Уважаеми господин председател, колеги, радвам се, че днес говорим за първи път по този важен файл – свързан с разпределение на спектърните частоти. ЕКР подкрепя е, цифровата, стратегията за цифровия пазар изцяло. Ние искаме да използваме предимствата на високите технологии за целите на създаване на повече заетост и растеж. Предложението на комисията – говори за управление и разпределение на спектъра. Това обаче в крайна сметка е отговорност на държавите членки. Радвам се, че това предложение уважава този факт в много области, но имаме определени загрижености, които искам да спомена. Най-напред, по отношение на графика, смятам, че трябва да имаме повече гъвкавост по отношение на графика и на въвеждането на спектъра до 2020 година. Преходът а, и адаптирането на телевизионните и радиостанции към новите изисквания ще иска повече време. Разходите се оценяват на около 600 милиона, така че а, имаме нужда от повече гъвкавост моят избирателен регион е Йоркшир и мога да ви кажа, че много забавяне имаме там по отношение на тези услуги, по отношение на времето. Ние виждаме други фактори в други държави, е, държави членки, които също ще забавят за, за развитието. Трябва тези фактори да се вземат предвид. Член трети. Мисля, че изискването в член трети е прекалено специфично. Трике технологиите все още се развиват и определени фактори могат да пречат на инвестициите в спектъра, което ще има съответните влияния за економиката. Това ще ограничи възможността на държавите членки да изпълнят изискванията за, за покритието. И накрая е, искам да кажа нещо за суб 700 МГц за частотния сектор. Ограничаването на този сектор – не е подходящо и не взема предвид настоящата ситуация в някои държави членки. В Обединеното кралство се провежд, провеждаме политика за разпространение на сигнали в този частотен сектор, а може да се използва част от този сектор а, за използван, за да може този сектор да се използва за услуги, предоставени от устройства, които работят именно в по-низкочастотния сектор. Това, тези фактори трябва да се вземат предвид, защото а, те имат много голямо влияние върху цялата технология, за която говорим. С интерес очаквам вашите коментари и с удоволствие очаквам бъдещата си работа с колегите и госпожа Тоя. Благодаря, господин Роде от Алде. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя към казаното от Гюнер Хокмарк. Мисля, че само преди 5 години Хътмарк и аз призовавахме това законодателство да бъде прието, но тогава никой не ни послуша. Тогава просто разпространителите се ужасиха от нашите предложения. Разбираемо е, защото този радиочастотен спектър се използва за радио и телевизионно разпръскване, но в крайна сметка тук става дума за съдържание от гледна точка на транспорта, на здравеопазването, на аудиовизуалните услуги и най-вече конкурентно способност. Тоест, колкото възможност най-важното е колкото може повече съдържание да бъде подсигурено в този спектър, за да може Европа да бъде конкурентно способна и в тази област. Зато, но ако искаме да наистина да бъдем конкурентоспособни, споразумение, трансграничното споразумение трябва да бъде приключено до, до година и законодателството да влезе колкото се може по-бързо. преди пет години го казахме. Пет години това е дълъг срок, така че не трябва да се бавиме повече. Благодаря, колега. Господин Раймон от Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да се спре на три неща. Най-напред. Ние говорим тук за един ресурс, който е ограничен. Това е често ограничени ресурси, за тях често става дома в нашата комисия, но това е един ограничен спектър. И нашата задача е да осигурим политическа подкрепа за този спектър, в, спектър, в който да се разпространи технология, която е много важна за бъдещото ни развитие. Не би трябвало да губим повече време за това. Това е важно за европейските граждани и индустрията. Член 3. Е, мисля, че е важно да направим препратка че, към този член. Тук става дума за общото снабдяване на е, е, населението на Европейския съюз. Но ще имаме проблем. Проблем в урбанизираните региони в тези региони има достъп до широколентен достъп, е, има много оператори, има е, много печалба. Нашата политическа задача ще бъде обаче да накараме операторите да, да се ангажират с е, тези технологии, и да ги разпространяват и в селскостопанските региони, в регионите, които са по-отдалечени. В същото време не бива да натоварваме операторите и бизнеса като цяло с прекалено много изисквания. Важно е от демократична гледна точка – да поощрим разпространението на тази нова технология. Радвам се на тези бъдещи обсъждания и смятам, че всички ще сме конструктивни. Колега, госпожа Лопес Бермехо, от името на Обединената левица, благодаря господин председател, добър ден на всички. Хубаво е, че и в нашата комисия от време на време можем да повдигаме въпроси, свързани с културата. И като казвам култура, имам, а, имам предвид, че радиочастотният спектър, който, за който говориме, ще бъде много важен за публичните услуги. Новото законодателство в никакъв случай не трябва обаче да поставя под заплаха а, някои от сега предоставящите услуги. Може, струва ми се, че ние наистина имаме нужда от въвеждането на този нов спектър, но също времено трябва да а, определиме една много точна пътна карта и един много точен график, за да не се а, разшири пропаста, която а, разделя града от селото и а, различни категории граждани. Трябва също да имаме възможност да запазиме европейското съдържание на аудиовизуалните услуги и предавания не трябва да се предаваме, ако така мога да кажа. Благодаря на госпожа Тоя за нейното предложение. Наистина трябва да създадем едни висококачествени и високочастотни услуги, които да отговарят на днешните нужди. Господин Борели. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Тоя за тези първи уводни е, думи, ще се опитам да допълна казаното от до тук от колегите. Нашите приоритети по тази тема са следните. Естествено, ние подкрепяме добавянето на допълнителни широколентови услуги и разгръщането на безжични мрежи. Но целият проект трябва да бъде пропит от а, прозрачно е, изпълнение и да има точно определени цели. Днес нашата цел е да създадеме комуникационни услуги за всички. Ние имаме законодателна работа, но не трябва да забравяме, че в центъра на нашето внимание са гражданите. Трябва да внимаваме какво предлага комисията, т.е. 30 мегабайта секунда за всеки гражданин трябва да бъдат на достъпна цена. Ние искаме да има системен баланс между всички онези оператори, които, които е, оперират на е, радиочастотния спектър 694-790, но ние искаме той да продължи да има публичен а, е, характер, характер и да може да бъде продължено без всичкото звукотехническо оборудване ПМСЕ. E. Така че преди да вземеме решения, трябва да направим оценки, трябва да се направят и последващи оценки, за да има наистина един добър баланс между преимуществата и е, ограниченията. 30 юни 2022 година е крайният срок е, е крайният срок за е, въвеждането на тази лента. Бихме е, искали сроковете по точка 2 и 3 да бъдат приравнени към тези към член 5. Най-важно е ефективност и ефективността ще предопредели успеха на този е, проект. Госпожа Капел от Европа на нацията и Гест. Благодаря. Вчера Европейската комисия представи един план за действие за конкурентоспособността на европейската индустрия. Става дума в него за три неща. Най-напред мобилните стандарти, е, стандартите за мобилни телефони. Е, Вижте се колко е ясно, колко е важно Европа да поеме водещата роля в международния контекст. На второ място, децентралното съхраняване на данни. Имаме предвид тук е, клауд технологиите, която ще осигури достъп, свободен достъп до публикации и до други данни. И на трето място киберсигурността. Това е също много важно. 15 е, милиарда евро ще са разходите за този план. Но не става дума само за индустрията, тук става дума и за темата, която ни занимава днес, а именно използването на частотния спектър 470-790 МГц. Е, този спектър е много важен, за да снабдим с широколентен достъп и с гостопанските райони и да умрежим и да, да свържем с интернет колкото се може повече хора. Е, бързина на услугите и обхват на услугите. Това са нашите основи, ключови, ключ, е, ключови цели. Този спектър обхваща, както казах, 470-790 е, частотния спектър. Той ще бъде използван за цифрова телевизия, цифрова наземна телевизия и микроф... и мобилни микрофони. 13% от населението са засегнати от смущение в приемането. Ето защо е необходимо 700-частотния спектър да бъде използван за тези услуги, което ще предостави по-голяма гъвкавост и ще предотврати смущенията в е, предаването на бежичните услуги. 1,4 милиарда евро ще струва преходът към, тази, към този спектър. Трябва обаче да дадем възможността на държавите членки за неутрално финансиране на, тези, на този преход. 890 милиона евро ще са необходими за адаптиране на мрежите. Всички тези цифри звучат много високо, но всъщност комисията смята, че разходите няма да са, ще бъдат поети по много леко от бизнеса. До средата на 2020 година е крайният срок за осъществяване на прехода. Държавите членки трябва да излязат с планове за действие и трябва да има оценка до 2020 година. Това според мен обаче е доста късно. 700-600 е, спектър би трябвало да зададе, е, за него трябва да има ясни изисквания още през 2016 година. Благодаря. Благодаря, госпожа Капал. А сега давам думата на другите желаящи да се изкажат по темата, господин Бони. Само няколко дума. Що за преразглеждането на рамката за телекомуникации трябва да имаме регламент, а не директива. По този, по този начин ще постигнем хармонизация и ще прекратиме с фрагментирането на пазар. До 2020 година трябва да се въведе радиочастотния спектър по хармонизиран начин. Необходимо е също така да се създадат добри условия за частните инвестиции, да е за да можем наистина да имаме едни широколентов частотен интернет, високочастотен интернет. Също, същевременно е необходимо да, да се е, насърчават инвестициите. Конкурентоспособността и инвестициите не са в конкуренция, просто трябва да се взаимостимулират. Необходима е по-хармонизирана политика в областта на спектърът, включително и за лицензите, за да се прекрати с фрагментира, фрагментираният пазар на в Европа. Същевременно трябва да се запази спектъра под 700 МГц за европейско съдържание. И и това трябва да стане преди 2025 година. За това трябва да дадеме повече е, възможности и е, средства на европейските агенции и органи в този област. Господин Колин Каринц, изслушах с е, удоволствие и интерес колегите. В крайна сметка тук някои, някои колеги казаха, че Европа трябва да направи всичко, за да бъде водеща в технологиите 5G. но можем да бъдем противници на подобна идея. Но в някои държави членки този спектър вече е предоставен на телевизионните разпръсквания. Но разбира се, ще има проблеми в някои държави членки, тъй като ще, това ще бъде свързано с разходи, необходимостта от допълнителни декодери и така нататък. така че тези нововведения ще, ще доведат до а, известни разходи в някои държави членки. Да, наистина ние трябва да отвориме този радиочастотен спектър, за да бъдем наистина лидери в областта, но също времено трябва да, да, да предвидиме някои мерки на гъвкавост за някои страни, за да не бъдат разходите прекалено голями за много страни. Тоест да въведем новите технологии, като същевременно това не е, ощети някои държави членки. Господин Бланко Лопец има думата. Благодаря, господин председател. Нашата комисия винаги е ратувала за по-добро хармонизиране и по-добро преразпределение на радиочастотният спектър в Европи. Комисията излиза с предложение за координирана политика и с един строго определен график. Също времено има и някои спорни въпроси, спорни проблеми в а, това предложение и по-специално в страните, където има много е, широко покритие на цифровата наземна телевизия ДТТ. Същ, същевременно, е, според избраната е, тех, технология, въвеждането на, тези, на този нов спектър ще струва между 600 е, милиона и 3 милиарда и 300. За това е, смятам, че трябва да бъдем малко по-гъвкави и да имаме а, е, така по-гъвкава пътна карта по плана, изработен от Паскал Лами. Госпожа Кумпола Натри, благодаря господин председател. Много бих искала да чуя това, което казахте тук, но закъснях заради проблеми с движението. Мисля, че ще ме информира така или иначе. Много се радвам, че нашата комисия иска да бъде водеща, що се отнася до бъдещето, до технологиите, до участието на Европа. Ако ние не осъзнаем, че трябва да работим бързо, няма кой да го осъзнае. Има лобисти и заинтересовани страни в някои държави членки, които не искат да заложат на бъдещето. Аз искам да изкажа своята подкрепа за културното развитие на Европа и за телевизионното излъчване. Съдържанието обаче се променя и ние трябва да променим своя подход. В Финландия, например, националната телевизия направи проучване и се оказа, че хора от всяка възрастова група гледат съдържанието, което разпръства националната телевизия на всякакви мобилни устройства. И в Финландия няма притеснение относно отделянето на част от радиочастотния спектър, за, за нови видове а, услуги. Разговаряла съм с заинтересовани страни. Да, съдържанието е важно, телевизията е важна. Мисля, че предложението е добро, то е компромисно. Имаме и добър доклад, че госпожа Тоя е голям експерт. Вече беше казано, че технологиите от пето поколение и широколентовите услуги е, трябва да бъдат насърчавани. Нека ние в парламента да помогнем на Европа да стане е, лидер. По отношение на хармонизацията за 700-те мегахерца, това е едно добро предложение. Компромиса за 2020 година също е добър. Той беше предложен още преди 5 години. Както каза и комисията, държавите извън Европейския съюз определят лимити. Ние ще работим и с нашите съседни региони. Това е компетенция на държавите членки. Освен това, мисля, че можем да се придвижим малко по-напред, но това, което чувам от съвета не е обещаващо и съвета не гледа толкова напред в бъдещето. Ето защо ние трябва да подготвим пътя за тези технологии, затова подкрепа за госпожа Тоя. Ако договорките ни не са в съответствие с това, което комисията обещава в международен план, тук трябва да се повдигнат някои въпроси. И накрая, по отношение на а, конференцията за радио, а, и телекомуникации и 2025 година, мисля, че ние трябва да се подготвим добре. Благодаря, госпожа Калас. Благодаря. Нека да добавя само още нещо. Ако имаме някъде нужда от гъвкавост, това са крайните срокове, защото крайният срок за координация на разпределението на, на този е, спектър, на, на тази част от, е, от спектъра. Е, тук трябва да се помисли малко повече. казахме, че нашите политики трябва да, да, да помогнат на държавите членки да действат бързо, от друга страна трябва да ги накараме да действат. Е, защото виждате какво става в Китай, в други държави, не можем да си позволим да действаме бавно. И 2020 година всъщност е никакъв е, срок. Е, това е нещо много бавно като период. Мисля, че трябва да се действа още по-бързо. Госпожа Грифин, благодаря господин председател. Извинявам се, имах посещение от моя избирателен район. Имаме един докладчик, който е много добър. Искам да допълня казаното от Мия Петра. Достъпа до услуги в здравеопазването става все по-мобилен и ето защо е много важно всеки да има достъп и всеки да има достъп до широколентови услуги в селските райони. Наистина казвам, за всички граждани. Благодаря. Благодаря. Някой друг? Някой иска ли да направи някакво кратко изказване? Не виждам. Сега от името на Европейската комисия Андреас Гайс, е, шеф на звено в ГД Connect. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. В началото искам да ви благодаря за това, че ни подкрепяте. Мисля, че имаме общи цели, Няколко думи ще кажа по някои неща, които вие споменахте. На първо място, да, 2020 година е важна дата за, за, за комисията. Определихме този крайен срок. Внимателно погледнахме какво се получи в хода на публичните консултации, какво се казва в доклада Лами, какво казаха и държавите членки в групата по радиочастотния спектър. Поставихме всичко това в контекста на разработката на 5G, това беше споменато и от вас, услугите от пето поколение и естествено искаме да заложим и на лидерската роля на Европа. Четири години ни остават, е, това не е малко време за подготовка в рамките на този срок могат да се променят технологиите. Онова, което трябва да се направи, може да се направи, ако вземем едно бързо решение и освен това трябва да дадем възможност на потребителите и на индустрията да се съобразят с новите изисквания, да се снабдят с оборудването и така нататък. На второ място, запълването на така наречената цифрова пропас и член трети задължението за покритие, тези две неща са свързани. Необходимо е да се гарантира, че ще използваме възможностите, които дава тази е, част от е, спектъра, около 700 МГц, и съответно да, да покрием селските райони. Това може да стане чрез е, условия при издаването на лицензи. За да има едни и същи изисквания за издаването на, на лицензи, едни и същи условия в а, е, процедурата, трябва да има конкретни цели, като например 30 мегабайта за секунда. Освен това трябва да стигнем до най-отдалечените райони, но не само там. Трябва да покрием шосетата и железните пътища, защото тук става дума и за нови приложения, като автоматизираното шофиране. Знаете какво става, когато е, не работи GSM-а ви на магистралата. Представете си какво ще стане, ако при един автоматизиран автомобил си загуби връзката. По отношение на радиочастотната лента под 700 МГц и какво да се направи за прехода. Мисля, че тук е, има възможност да се адаптираме към новите технологии и всички да спечелят. Какво имам предвид? Достъп е, на мобилните оператори до тази част от радиочастотния спектър трябва да се даде тези е, около 700 МГц. От друга страна обаче трябва да има е, даване на, на тази част от а, спектъра под 700 МГц на а, телевизиите. И не само, но тези, които се занимават с радиоразпръскване. Това е възможно да стане, макар че има разходи. Ще има разходи за оборудване и тези разходи за потребителите трябва да бъдат компенсирани, например. В нашия преамбил казваме, че има добри практики, и казваме, че е, има случаи, в които компенсацията за оборудване за отделния потребител отговаря на правилата за държавната помощ. Така че аз мисля, че с е, това по-ефикасно използване на радиочастотния спектър, и чрез приспособяването към съответните държави членки може да се постигне много. Знаем, че някои държави членки използват цифрова наземна телевизия много повече от други държави членки. Ето защо предвиждаме гъвкавост и ето защо предвиждаме широколентовите услуги да бъдат използвани в по-низката част от този спектър. Това се казва в доклада ЛАМИ и се казва и в доклада за цифровата Европа. Готови сме да работим с вас, за да изчистим подробностите. Така ще приключа. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Госпожо докладчик, имате думата. Заповядайте. Заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебатът е изключително интересен. Много набързо ще се изкажа. Настоящото предложение е много важно и всички осъзнаваме тази важност. То ще е от съществено значение за развитието на телевизионните услуги, на, на аудиовизуалните услуги. Знаем, че има редица електронни приложения, които е, са свързани с здравето на хората, с, с спорта. Те се, те се използват много често и ето защо трябва да има голяма ефективност е, при реализирането на тези е, приложения. Естествено, не трябва да забравяме и социалното измерение. Всички имаме едни и същи цели. Както каза господин Каринч, разбираме, че има големи разлики в Европейския съюз. Е, трябва да действаме така, че да има уеднаквяване. Имаме нужда от е, конкретни срокове, от конкретни инструменти. Всичко трябва да става по един разумен начин, обаче не можем да налагаме каквото и да било. Става дума за, за технически условия, които трябва да се изпълнят. Ще има преходен период, някои са почти готови, други държави членки по родица причини доста изостават. Тази радиочастотна лента е важна. До сега в нея имаше монопол на телевизиите. Много е важно обаче да се установи равновесието между различните аспекти. Тук има културно измерение, има регионално, национално измерение. Искаме държавите членки да останат конкурентоспособни. Прозрачността беше наблегнато на нея. Трябва да, да извлечем максималното от радиочастотния спектър. Всъщност, ако го направим, държавите членки ще спечелят. По отношение на член 3, някои колеги говориха за него. Той е много важен. Качество, скорост, покритие, за да може наистина всяко едно къще от нашата територия да е покрито. Компаниите трябва да могат да разширяват своята дейност, но те трябва да спазят и определени изисквания покритие, скорост и така нататък. Това трябва да се случи, ако искаме да изпълним целите и по отношение на така наречената социална Европа. За това говори господин Хьокмарк. Тук има различни аспекти. Виждате, някои колеги залагат повече на културното измерение, други на националното, трети на, на, на социалното. Това е една смесица от аспекти и тя трябва да бъде взета предвид. Нещо, което спомена комисията и което се обсъди и на конференцията. Техническата страна на въпроса. Ще трябва да има техническо приспособяване. Тук ще бъдат засегнати производителите, потребителите, хората от аудиовизуалните услуги. Ето защо трябва да, да се промени технологията. може да се очаква от заинтересованите страни да се приспособят от само себе си, но за отделния човек, знаете, че когато се очаква от него да си купи нов телевизор или някакъв вид декодър, някакво ново устройство, това не е толкова ефтино. Новите телевизионни приемници, например, трябва да разполагат с вградени устройства, които да, да, да отчитат новото развитие. Въобще всичко, което се, се продава, трябва да е приспособено към новите технологии. Ето защо трябва да имаме ясна представа и за разходите, за, за потребителите, за, за компаниите. В заключение просто искам да благодаря на всички, които се изказаха тази сутрин, които работят заедно с мен. Мисля, че сме на най-съща вълна. Благодаря, госпожо. Остава ми само да кажа следното. Имаме предварителен график. На 27 юни ще разгледаме проекто доклада. След два месеца е това. Краен срок за внасяне на изменения 30 юни в 12 часа. Разглеждане на измененията на 5 септември гласуване в нашата комисия на 13 октомври. Ще гласуваме през октомври. Много благодаря. Още веднъж, госпожо докладчик, благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички останали колеги, които се изказаха. Можем да започнем с работа по следващата е, точка. Точно 10 часа това е една тема, която се нарича мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Това предложение за регламент е част от пакета за енергийната сигурност, както знаете, така наречения зимен пакет. Комисията го прие на 16 февруари. Тук се дава набор от мерки за укрепване на устойчивостта на ЕС прямо нарушения в доставките на газ. Целта на проекта на регламент е да се гарантира, че всички държави членки ще предвидят необходимите инструменти, за да се подготвят и за да могат да управляват последиците от недостига на газ в случай, че има нарушаване на предлагането или твърде голямо търсене. Това е моето официално представяне на темата. Сега ще дам думата на докладчика. Всъщност аз съм докладчика, така че ако ми позволите, ще си дам 5 минути, тъй като на всеки докладчик по принцип давам 5 минути. И ще се опитам да се огранича в рамките на тези 5 минути, за да послужа за пример. Не знам дали е възможно нещо такова да се случи. Уважаеми колеги, е, нещата много се промениха през последните десетилетия, през последното десетилетие в е, областта с снабдяването на газ. Е, особено в периода 2006-2009 година имаше криза. Знаем какво се случи тогава. Ние променихме нашия подход от национален към регионален към европейско равнище. Такъв беше нашият подход. Ясно е, че трябва да има подкрепа на европейско равнище тук. През 2010 година беше направен, беше е, издаден последния регламент за снабдяването с газ. След това регламентът всъщност обвърза няколко области в рамките на енергийната сигурност. Каза се, че Енергийната сигурност е а, компетенция на Европейския съюз. Това казва член 191, а именно, че енергийната политика се базира на солидарност и също така се казва, че енергийният микс на държавите членки си остава национален прерогатив. Така че тук имаме европейски и национални компетенции. Европейския съюз много подобри своята енергийна сигурност, намалиха се разходите, е, започнахме да действаме по-координирано, по-превентивно и мисля, че отговорът и предложението на Европейския, от Европейската комисия по принцип е добро. Е, то, то отговаря на всички основни въпроси. Каква е обаче нашата основна задача тук? Най-напред трябва да укрепим регламента от 2010 година, така че да използваме по-ефективно антикризисните инструменти. Това означава е, превенция на кризи, управление на кризи, когато се, се появят кризи. Според мен обаче най-важното тук е, е превенцията на кризи, за да може никога да нямаме кризи. А, ще се спра на следните въпроси. Най-напред регионалните решения, които стъпват на национални мерки. На второ място солидарност. Солидарността трябва да е инструмент, но последният инструмент, който да се задейства. Тоест, е, всяка страна трябва да направи каквото може, да си свърши домашната работа и тогава може да разчитаме на солидарността. На трето място. Имаме нужда от прозрачни правила при търговията с газ и на четвърто място нашите съседи Молдова, Украина, Балканските страни. Молдова, например, се ангажира с прилагане на нашите стандарти, свързани с енергетиката. И на последно място, координирани покупки на газ. Това би било много полезно за нашата стратегия. Има няколко въпроса, които са важни тук. Винаги казвам, че е, въпросите са по-важни от отговорите. Какви са моите въпроси, които си поставям? Е, трябва, трябват ни дефиниции. Например, докъде трябва да стигнем в хармонизирането на дефинициите при защитените потребители, включително малките и средни предприятия. Кой е най-добрият начин за, солидар... за, за въвеждане на подхода на солидарността? Какви мерки трябва да предприемем? На трето място, стандарти за инфраструктурата на равнище държави членки и на равнище региони. Стандарти за доставките. Справедливо третиране на всички доставки. Това е изключително важно. Пето. Оценка на риска. Как да сме сигурни, че оценката ще е ефективна и ще е в съответствие с националните и реги... регионалните планове. На следващо място, кой трябва да изготвя плановете и кой да ги контролира, на какво равнище? Е, това трябва да е уточнено с документа и спешните ситуации. Как да реагираме на национално и регионално равнище на последно място, как да осигурим достатъчна прозрачност при договорите и в същото време защитавайки конкурентоспособността на пазара. Това са моите въпроси. Мисля, че дискусията може да е много оживена и в края на дискусията ще имам привилегията за заключителни слова. Сега преминаваме към госпожа Грифин от СНД като първи докладчик в Сянка. Благодаря. За мен е много важно и голяма привилегия да работя по това досие от, им, досие от името на групата на социалистите и демократите. Е, трябва да кажа, че докладчикът е чудесен. Сигурността на газовите доставки. По този въпрос смятам, че трябва да вземем предвид един много важен индикатор, инди... а именно Степента на зависимостта ни от газовия внос. Това е 65% през 2013 година. през 2005 година зависимостта ни беше 43%, т.е. тенденцията е възходяща. оказва се, че Европейския съюз не е самодостатъчен и за това трябва да развием дългосрочни стратегии, които да преодолеят тази зависимост. Важно е това, защото това е политически и геополитически въпрос. Има въздействия, които, които ще окажат влияние върху нашето бъдеще като съюз. Предложението на комисията за регламента за сигурност на доставките на газ иска да укрепят настоящия дизайн на вноса. В момента е, е, този дизайн не е достатъчен. Комисията, предложението на комисията се основава на три стълба. Развиване на по-интегриран регионален подход, укрепване на солидарността, т.е. да се справяме по-добре в е, момент на кризи и допълнителни мерки за прозрачност при е, определени договори за доставка. Е, на мен ми харесва философията за тези три подхода. Сигурна съм, че политиката трябва да се опира на повече сътрудничество. Може да сме по-силни, когато работим заедно. С интерес очаквам работата с докладчиците в сянка и с докладчика. За съжаление, разочарована съм до някъде, че предложението не включва размисли за устойчивостта, за развитието на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, което в крайна сметка е много важно за енергийната бедност. Важно е да се инвестира в енергийната ефективност, особено в строителния сектор и в, сектора на отопление и охлаждане. Смятам, че стратегията за газовите снабдявания, предложена от комисията, трябва да бъде обработена по стратегически начин, като се има предвид декарбонизацията, възобновяемите енергии и енергийната ефективност. Накрая смятам, че отвояването на, капаци... на капацитета на, северния... на Северен поток е против интереса на Европейския съюз и енергийната сигурност и нашите приоритети енергията не е стока просто. Достъпа до, енер... до енергия е основно социално право с силно политическо измерение. И ние трябва да вземем предвид и да, трябва да поемем отговорността за сигурността на доставките за Европа и за всички граждани. С интерес очаквам бъдещата си работа с вас. Благодаря ви. Благодаря. Следващият колега господин Чесак. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Господин председател, дами и господа, предложението на комисията върви в правилна постъпка. Но смятам, че основната цел трябва да бъде засилване на солидарни ни на солидарността между държавите членки. За това е необходимо да има допълнително уточняване на дефинициите, да има а, до, до оформяне и фиксиране на критериите и работа на комисията по а, образците на договорите. Предполагам, че критериите, които са спорни, ще могат да бъдат преразгледани. Докладчикът се позова на принципа на солидарност в неговото представене, но мисля, че комисията ще трябва да прередактира предложението си, за да включи всички тези аспекти, включително и коментарите на преждеговорящата. Необходимо е също така да отчетеме нуждите на държавите от Централна и Източна Европа относно енергийните доставки и да се дефинират и преструк... преструктурират методите на доставка, така както са залегнали в енергийния пътек. пакет. Благодаря от името на ЛД и господин Теричка. Господин председател, скъпи колеги, от името на либералите бих искал да кажа, че проекто решението е правилно насочено. Целта е да затвърдиме общата енергийна стратегия, но целта е наистина а, разпоредбите да бъдат правилно приложени и изпълнени. В, в, в този проект се споменава солидарността, ефективността, но същевременно има доста а, разнопосочни мнения от а, по повод на Северен поток 2. Така че не можем да смятаме, че солидарността е нещо, което вече сме е, постигнали. Така че и това предложение може би не съ... няма, не съдържа тези компоненти, които могат да гарантират солидарността, така че са необходими предпазни клаузи или някакви предпазни мерки, които да ни предпазат от налагането на някои национални интереси или мерки, които биха били в разрез с европейската солидарност. времено, мисля, че трябва да се постави акцента върху енергийната ефективност. Знаеме каква е целта на предложението някои колеги споменаха и възобновяемите енергия, но аз мисля, че наистина трябва да има много повече наблягане на енергийната ефективност. Този проект е доста спорен. Знаеме, че някои държави членки са, се противопоставят много стройно на и, и не съм убеден, че ако няма по-добро регионално сътрудничество, наистина това решение ще е, бъде някакво решение в случай на изваредна ситуация. Е, принцип е, подкрепям залегналия подход, но ми липсва някакси чисто европейски подход. Можем да бъдем изправени пред наистина много тежка ситуация, изваредна ситуация. Регионите не биха могли, в които регионите не биха могли да се справят с положението. Имаме член чести, но не, няма определен ясен европейски подход. И още нещо Стру... Струва ми се, че нямаме една цялостна рамка. Имаме а, отделни а, разпоредби, членове и така нататък, които обаче не са консолидирани в една а, законодателна рамка. И въобще няма никакво споменаване на компенсации защото в крайна сметка, ако искаме да прилагаме принципа на солидарност и а, кой, който да, да, да, да включва различните оператори, включително и частния сектор, нямаме никъде спом, споменат някакъв компенсационен механизъм, който да бъде задвижен при изваредни ситуации или в дадени определени случаи. Благодаря господин докладчик за свършената работа и ще продължиме нашето обсъждане. Господин Тюрмес. Мисля, че наистина преговорният екип ще работи много добре под председателството на нашия председател. Сега, два са основните принципи. Солидарност и регионал, регионален подход. Доклада през 2010 година на Студен Рой за следващото поколение съдържаше много важни компоненти и по-специално регионалният подход. Така че аз поздравявам за комисията за предложението и по-специално за приложение едно, което така е много смело предложение. Какво е важно? Важното е да бъдат решени проблемите. Сега Гер, гер, гер, Германия не е, може би, доволна да бъде в една група с Полша и е, Ческа република, но в крайна сметка има проблеми за е, достав, доставките и за циркулирането на гъста между Полша и Германия. И може би Франция не е доволна, че е в една група в Испания, но ако искаме испанските е, поток да може да бъде използван и е, в е, Европа, в останала Европа, във Франция, трябва проблемните места и проблемните центрове между Франция и Испания да бъдат отпушени. Така че, господин Босек, вие сте, вие сте прав, дефинициите не са достатъчно а, точно а, формулирани, необходима ни е много по-прецизна формулировка и господин Грифин е права и господин Теличка, а, които споменаха липсата на енергийната ефективност. А, също така а, енергийната ефективност, която може да доведе до по-голямо ефективност и в преподаване на централното отопление и така нататък. Да не, нека не забравяме, че в за бъдеще биогъста най-вероятно ще бъде използвана много повече под за заместване на гъст, а не за произвеждане на електричество. Така че нека, не, а, е, нека да помислиме по какъв начин можем да включиме биомасата а, е, за А, е, използване а, на гъста, особено в, в държавите от източна Европа, като България, Румъния. Господин Теличка, наистина не е необходима необходима рамка, необходимо е различните компоненти да, да бъдат по-ясно свързани. и Трябва също така да обсъдиме проблема, свързан с компенсациите. И имам два въпроса. Един е към Нидерландското председателство. Има ли някой представител на съвета? Странно. Защото знам, че в съвета в момента има а, страни, които се обединяват едни срещу други. Едни е, председателят е, прекъсва оратора. В крайна, в крайна сметка, в момента е, един съюз от държави се опитва чрез нидерландското председателство да унищожи или да анулира съдържанието на приложение 1. Вероятно, словашкото председателство ще трябва да решава този проблем. Господин Бенито Зилага, имате думата. Благодаря, господин председател. Проучихме проекто регламента, предложен от комисията и а, виждаме, че същите слабости, които присъстват в целия пакет, присъстват и в а, това предложение. Говориме за, а, с, за солидарност и за непрекъснатост на доставките. Говориме също така за независимост. В крайна сметка ние сме най-големите вносители на газ, т.е. ще продължиме да бъдем зависими. Представяме гъста като чисто гориво, много по-чисто от а, въглищата или други, но същевременно не се измерват, достат, не се измерват достатъчно емисиите на метан при, в процеса на изгаряне. Така че нека да не го забравяме и да е, бъдем честни по това. И поради нашата зависимост се в, сме в добри от, отношения с, с авторитарни режими извън Европейския съюз. Но ако а, говориме за енергийна сигурност, то, това не трябва да става в ущърп на човешките е, права или на потъпкване на нашите ценности. Същевременно пазара сам няма да намери най-добрите решения или при всички случаи това решение няма да бъде солидарно а, в духа на солидарност. Пазара, пазара търси печалби. Така че не а, многонационалните оли, и олигу, предприятия и олигополите трябва да диктуват решенията, а, а правителствата. Госпожа Капел. Благодаря. Благодаря и на докладчика за пете точки, които той сподели с нас. Те наистина са много важни за този проект регламент, а именно солидарността, регионалността, прозрачността, съседните страни и координацията. Това са наистина основните моменти тук. Предложението на комисията предвижда по-добра координация на регионално равнище и спазване на определени стандарти на европейското равнище. Става дума най-напред за регионална превенция, координирани мерки при обратния поток и сигурността на доставките. Що се отнася до точка 1? Дефиниция на регионите и с принципа на солидарност. Тук имаме нужда наистина от добри, добра дефиниция на регионите. Аз съм австрийка и, Ав... и Австрия е в един регион, който ни отцепва от Германия и Словакия. Така че тук е важно наистина да имаме гъвкавост при дефинициите на регионите и да се вземат предвид е, е, двустранните връзки. Ето, например, при Австрия може да сме, да сме част от два региона, може би, или пък да, региона да се дефинира по-добре. Същото въжи и за стандартите за инфраструктурата. В момента дефиницията предполага капацитети за интерконекторите, за взаимните връзки, но капацитетите за изход и капацитетите за вход, това може да бъдат да има проблеми тук, тъй като може да има несъответствие в нивото на капацитетите. Тази дефиниция не взема предвид капацитета на използването на съоръжението. Би било добре да не се говори тук за големината на инфраструктурата, а за критичността на инфраструктурата. Същото се отнася и за темата солидарност. Комисията иска солидарност на макроравнище и не взема предвид подробностите на място. Солидарността може да функционира само ако държавите се движат по една и съща дефиниция за стандарти за доставка и защитени клиенти. Предложението създава ситуация, в която повече клиенти въжат като защитени, но това може да доведе до накърняване на интересите на пазара. Критериите трябва да са по-точни е, критериите за солидарност, особено когато една държава иска да се задейства солидарността. Тоест, трябва да се докаже, че са били приложени всички до тогавашни възможни мерки. Освен това, не бива да има трябва освен това е, да вземем предвид и е, солидарността с съседните държави. На последно място обратния поток, обръщането на потока. Тук <clears throat> имаме връзка с регламента за инфраструктурата. Е, процедурата е много сложна и противоречива. Според мен би било по-добре, по-добро, по-добре повече компетенции да бъдат отдадени на на националното равнище, защото те познават своята инфраструктура най-добре и могат да предвидят съответните инвестиции в инфраструктурата. Освен това, има проблеми с пропорционалността. Има много е, пунктове е, за снабдяване с газ, но има малко възможности за транспорт и взаимообвързаност. Спикър, мадам Вернер. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. От е, кризата с доставката с газ 2006 година и 2009 година имаше проблеми с сигурността на доставките. Стрес-тестовете показаха, че мерките не са достатъчни. Затова приветствам предложението на комисията, но искам да се спра на три момента най-напред разделението на държавите членки в региони. Подкрепям предложението на комисията тук чисто сърдечно. Смятам, че енергийният съюз като цел е добра цел. Трябва да се премине от национален подход към регионален подход. Това се случва вече в областта на електроснабдяването. И още една забележка. Това е позицията на германското правителство. Имам още един апел. Трябва да има планове за превенция, които са изработени заедно с съседните държави. На второ място, след предложението на комисията, държавите членки могат да решат е, кои клиенти да бъдат защитени клиенти. Това бе вече казано, засегнато от колегите. Аз съм за силна хармонизация на защитените клиенти на дефиницията за защитени клиенти. Е, бих приветствала, ако е, парламентът се застъпи за един на дефиницията. И на последно място, искам да кажа нещо за прозрачността на договорите за доставка. Не зная как може да се подобри сигурността на доставки чрез прозрачността. Ясно е в общи линии коя държава от кои доставчици е, зависима. Може би комисията може да каже нещо повече по този въпрос. Е, благодаря, господин Каринч. Благодаря, господин председател. Мисля, че нашата комисия може да се похвали с добър докладчик във вашия лице. Чух какво казаха колегите. Като цяло сме на най-съща вълна. Нека да подчертая, че на пазарите на газ и на пазарите на енергийни ресурси не трябва да забравяме, че най-важното е да се гарантират от е, ниските разходи за индустрията, за крайния потребител. Ако го направим, ако имаме такива разходи, ще имаме и по-голяма конкурентоспособност, тъй като пазарите са глобални. Така че за функционирането на пазарите на енергийни ресурси, на пазарите на газ, е, на регионално, на европейско ниво, е, трябва да има нещо подобно. Виждате на пазара на, на електричество, че е, регионалното е, сътрудничество е от полза и регионалните пазари са нещо добро. По отношение на природния газ, ние внасяме почти всичко от това, което потребяваме. Някои страни са играчи на пазара, други не са такива. Норвегия, например, е, по всички стандарти е пазарен играч. Русия чрез Газпром, за съжаление, има печалната слава на страна, която пренебрегва пазарните принципи, когато това е възможно. Комисията разгледа между правителствените споразумения и видя, че има много случаи на нарушаване на вътрешното законодателство. Говорим за трети енергиен пакет и за някои клаузи, свързани с борбата с монополите. С други думи, ако искаме да има истински пазар на газ, трябва да има инструментариум за защита на този пазар. И ето защо предложението на комисията да се разгледат големите споразумения между дружества, онези, които имат 30-40% от пазара и така нататък. Това предложение е, е добро, но то идва постфактум. Аз мисля, че ние трябва да работим предварително, преди да се сключват споразуменията, за да може да се види дали споразуменията в крайна сметка отговарят на нашето законодателство, толкова много е заложено на карта, толкова много интереси са замесени тук и много хора ще се опитат да пренебрегнат законите, насочени срещу борбата с корупцията. Господин Левандовски, благодаря. Ние сега преминаваме от думи към дела, към реална солидарност и обезпечаване на доставките към сигурност в Европа. Това е част от един цялостен пакет и е добре, че той стъпва на предишния регламент от 2010 година. Има основания сега да бъдем по-амбициозни. Тук трябва да спомена стрес-тестовете и конфликта в Украина, който продължава. Имаме интересни допълнения към определението защитен потребител. Трябва да се спомене и солидарния принцип и извънредната ситуация, но не можем да бъдем от друга страна твърде гъвкави, защото ако този защитен потребител надхвърли в твърде голяма степен е, понятието домакинство, е, ще, ще отидем твърде далеч. Искам да спомена тук и казаното господин Теличка. Е, важно е да има е, прозрачност, да има обратен поток, да се покрият и онези страни от енергийната общност, които не са членки на Европейския съюз. Мисля, че може да се тестват схеми на доброволна основа между държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Левандовски. Следващия оратор, господин Занонато. Благодаря, господин председател. Като цяло аз подкрепям проекта на, на регламент. Той предлага нови мерки за сигурност на газовите доставки в Европа. Проблема е такъв, че трябва да се действа на европейско ниво. Дори и това да означава създаването на механизми за координирана ответна реакция при проблем с доставките. Настоящия регламент беше нещо като първоначална реакция на това, което се случи в резултат от спора между Русия и Украина. Принципа на солидарност е основният императив тук, когато има възникване на извънредни ситуации. Знаете, че трябва да има доставки до всички потребители, които са уязвими и до всички държави членки. Какво означава защитен потребител? Когато се определя тази категория, трябва да включим и секторите от промишлеността, в които ако има прекъсване на доставките, може да има непоправимо компрометиране на дейността. Добре е да има планове за действие в спешни ситуации, които да са за съответните региони. Те естествено не трябва да поставят под въпрос националните планове. Аз напълно подкрепям казаното от е, Тереза Грифин малко по-рано по въпроса за Северен поток. Напълно съм съгласен с нейната позиция, няма нужда да я повтарям. Имаме нужда от добре функциониращ вътрешен пазар за втечнен природен газ. Това означава, че ще бъдем много по-малко зависими от газопроводите. Комисията следва да обърне внимание на енергийната ефективност. Това естествено е дългосрочна цел. И ако я постигнем, трябва да работим и за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Е, Благодаря, господин председател. Наистина ви поздравявам за отличната работа. Вие сте несъмнен експерт в тази област, така че никак не се очудваме, че представеният доклад е толкова качествен. Но за какво става дума тук? Става дума за диверсификация на енергийните източници, на солидарност, но също така и енергийната ефективност, която е от огромно значение. Колкото до диверсификацията на енергийните източници и преносните мрежи, защото са необходими няколко повече преносни мрежи и ролята на европейското селско стопанство и евентуално му принос към решаване на проблема. Това са много интересни аспекти. Колкото до солидарността, регионалният подход наистина е много важен, но същевременно трябва да бъдем бдителни и да не забравяме, че има а, някои трудности. Примерно, е, соли, солидарност прямо е, съседна държава, която има нужда от е, помощ и е, задължения спрямо собствените си защитени клиенти. Така че регионалното измерение е много интересно и важно, но същевременно то би могло да фрагментира по някъде, да раздроби пазара, така че не знам дали то не трябва да бъде обединено в нещо по-общо. Същевременно цялата, целият този подход е подплатен с много дипломатическа работа, с а, преговори с Русия, Норвегия, всички други, но може би трябва да търсиме по-скоро и нови източници, нови доставчици в останалите части на света, така че целият подход трябва да бъде наистина много глобален, господин Ройл. Благодаря. Искам да засегна един друг аспект, който също е важен – ето, ако погледнем е, доставките с газ, е, нещата доста са се променили от преди няколко години. Нямаме в момента липса на газ. Даже при Северен поток е, въпросът е дали това не е излишен проект, защото за момента имаме достатъчно капацитети. Имаме капацитети с течнен газ, имаме доставчици, не само Русия. Е, от Русия получаваме само 30%. Тоест, имаме и диверсификация. Така че, може би най-важният въпрос е, преди да говорим за солидарно разпределение, е, въпросът е как може да използваме капацитетите по-добре в Европа. Може би държавите членки не изпълняват е, достатъчно изискванията, е, заложени в е, третия пакет за, по енергетика. В този регламент бих заложил този аспект като номер едно, преди да говорим за други опции. Естествено, не искам да подценявам нещата, които бяха казани, но трябва да се използват капацитетите, които са налични възможно най-ефективно. И обръщането на потока, това също е важно. На второ място – аз съм привърженик на регионалния подход. Мисля, че тук много неща се правят правилно. Обаче, кой с кого трябва да работи, тук трябва да, да задълбаем. Кои са правилните критерии? Има добри аргументи, които са представени. Поемането на риска Разпределянето на риска е добър аргумент, когато държави се сплотяват, но моята молба е да се погледне по-внимално върху конкретиката. И имам проблем с следния въпрос. Обмена на информация. Как ще се осигури той? А това са частни фирми. Аз винаги съм разбирал, че Европа не, е, не се основава на на планова економика, на частната инициатива, но трябва да внимаваме кой откъде какво купува, за да не се получават екстремни ситуации. Говорим за общи покупки. Тук е, нещата, според мен, са малко неясни и аз съм дефинитивно тук на друга позиция. Благодаря, уважаеми колега. Господин Кохличек, нашия новоизбран заместник председател. Благодаря. Имам голям опит в индустрията, в бизнеса и мога да кажа следното. Пакетът бе създаден след кризата и пакетът цели умрежаване на страните. Добре. След това а, говорим за складиране на газ за 3 месеца. Добре, ако тези изисквания не, и тези мерки не, про, не проработят, тогава може да се задейства солидарността. А, на следващо място, обръщането на потока. Що се отнася до газоснабдяването, това е прерогатив на правителството и на големите предприятия. Един газопровод отива към склада, другия тръбопровод върви в друга посока. Получаваме газ от другията, другия край на, на света. Нужно ли е това? Сега солидарност, добре. Но не бива да има специални условия, които да се налагат на страните. Ето, някои казват, че Северен поток е излишен. Ми нека това решат инвеститорите. Ако отговаря на екологичните стандарти, не бива да се намесваме, ако проектът отговаря на тези стандарти. Е сега за ненужната солидарност. Трябва да има справедливост тук. Справедливост между маршрутите, и тяхното натоварване между а, севера и юга. Ситуацията е много различна. При нас а, имаме трансформатори, имаме интерконектори, нещата функционират в Германия, обаче нещата са трудни. Така че имаме нужда от повече информация по тези всички теми, преди да излезем с решение. Едно нещо е ясно. Трябва да защитим потребителите. Това е европейска ценност. От друга страна, ние сме една економика, една взаимосвързана економика. А, така че енергоснабдяването често е проблематично, но то не бива да е за сметка на други аспекти. Мишън. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия Стефан Мозер, ръководител на звено Сигурност на доставките от Генерална дирекция енергетика. Естествено. Добър ден, уважаеми депутати. Благодаря ви, господин Бузък, за това, че говорим за сигурността на доставките тази сутрин. Благодаря на всички вас за тези бележки, размисли относно това какво може да се промени и подобри. Комисията осъзнава колко е важно да се приложи по-добре пакета за газа на вътрешния пазар. Това е първия аспект да се гарантира сигурността на доставките. От друга страна да се погледне въпроса от по-широка перспектива. Да изпълним целите за възобновяема енергия, за енергийна ефективност, и вие сами казахте, че комисията работи усилено за създаване на нови предложения. През сента ще има предложения за енергийна ефективност, след това ще има предложения за е, възобновяемите източници и след това за енергията, за пазара на енергия. Енергийната ефективност е ключов инструмент за постигане на сигурност на доставките. От една страна трябва да видим как по-ефективно да разпределяме газа, който имаме и газа, от който имаме нужда. Според нас, една от добрите страни на този регламент ще бъде по-доброто сътрудничество. Трябва да съберем на едно място, така да се каже, у нези държави членки, които са по-напреднали и други, които имат затруднения. Онези, например, които зависят в твърде голяма степен от единствен доставчик. Много е важно в тази връзка да се види къде е най-голямата добавена стойност и в същото време да се съхранят добрите практики между държавите членки там, където вече има много форми на сътрудничество. Тези форми не трябва да се премахват, а трябва да бъдат усъвършенствани и да се постигне напредък. По отношение на плановете на регионално ниво, осъзнаваме предизвикателствата, за които някои от вас е, говориха. Говори се за раздробяване на вътрешния пазар. Не искаме това да се случи. Искаме регионите хармонично да паснат е, като парчета от мозайка на вътрешния пазар. Ето защо имаме и групата за координация на, на газовите доставки. Тя следи за това дали може да има проблеми в един регион, които да окажат негативно въздействие върху други региони. Смятаме, че е много важно да има консултиране на всички е, заинтересовани страни, е, когато се изготвят плановете, когато се приемат регионалните мерки. Отново казвам, е, искаме да се мисли извън границите на конкретния регион. Това е изключително важно. По отношение на защитените потребители, напълно осъзнаваме вашите тревоги относно степента на хармонизация. Нашия подход е нещо по средата. Е, искаме да дадем възможност за гъвкавост, защото положението в Европа е много различно. Въпросът е да се напипа точния пулс. Ние сме готови да разговаряме с вас и с държавите членки. Не сме убедени обаче, че трябва да има 100% хармонизация. Що се отнася до солидарността, Тя представлява нещо много добро. Ако наистина имаме солидарност, тя ще се превърне в механизъм за гаранция. Само, че солидарността ще защитава домакинствата и никой друг. Тоест, има разлика. Тук не става дума за защитения потребител. Знаете, че домакинствата са най-уязвимите потребители когато има газова криза. Искаме да ги защитим, искаме те да могат да имат газ, който да се предоставя от съседната държава членка, когато има взаимосвързаност. Тоест тук ще се откажем от, или по-скоро ще тръгнем от гледна точка на, на региона. Много е важно съответно да има по-добро сътрудничество, за да може трансграничното взаимодействие да се осъществи на практика. По отношение на справедливото третиране на доставчиците, това е нещо важно. Що се отнася до компенсациите, сметнахме, че те трябва да са част от регионалните планове. Механизмите за солидарност трябва да бъдат уточнени между държавите членки. На този етап не смятаме, че има панацея за целия Европейски съюз. Компенсацията винаги ще отчита пазарната цена и допълнителни средства за създаването на неудобство, защото газ естествено принадлежи на дружествата. По отношение на прозрачността на споразуменията, смятаме, че трябва да се подобри информацията, смятаме, че Плановете за оценка на риска трябва да се основават на възможно най-добра информация, рисковете, които могат да проистекат от търговски споразумения и така нататък. Ние не искаме да се месим в съдържанието на, на договорите. Искаме обаче да видим до каква степен може да има смягчаване на а, някакви ограничения. Така че тук не става дума за санкциониране на, на, на договорите. Е, инструментариум, между другото, вече съществува, няма какво да се прави тук. И накрая по отношение на диверсификацията, това е основната ни политическа цел и съответно смятаме, че с този регламент е, ще направим голяма крачка в тази посока, за да може да се гарантира, че газа ще се разпространява по един ефективен начин е, искаме допълнителни структури да се изграждат само тогава, когато е, е наистина необходимо, не трябва да се прахосват е, средства и естествено трябва да се гарантира сигурността на доставките на газ. Благодаря. Имам още няколко минути. Господин Ериксон иска думата. Искате да попитате нещо. Един кратък коментар, ако може. Мисля, че дебата е изключително важен. Говорим за доставки на газ, говорим за сигурността на доставките на газ. От друга страна обаче трябва да се осъзнае, че когато говорим за газа като намиране на решение на проблемите с климата и говорите за това, че от използването на газ има по-малко емисии, за разлика от въглещата, например, е, в крайна сметка вие стеснявате нещата. Проблема е, че не може да гледаме само емисиите на ниво е, електростанции. Какво става с Северен поток? Газа се транспортира в продължение на хиляди километри по газопровод. В Русия има много стара инфраструктура, тя има много дефекти, има течове на много места и всъщност положението с емисиите е много по-тежко, отколкото ако погледнем потребителите или електростанциите. Благодаря, казва председателя. Благодаря на всички изказали се няколко думи в края на нашия дебат. Благодаря на всички вас, уважаеми колеги, за бележките и един конкретни коментара бяха направени в изказванията на докладчиците в Сянка. 12 допълнителни коментара бяха направени от другите колеги. Много бележки са това. Благодаря на всички. Мисля, че дебата ще бъде много вълнуващ. Аз съм готов за този дебат. Тереза Грифин е напълно права. Чакаме твоя принос, чакаме дебата. Нека да кажа. Ние служим на потребителите. Напълно прави сте. Трябва обаче да се погрижим и за енергийните дружества в Европа, защото в противен случай няма да можем да удовлетворим исканията на нашите потребители. Равновесието е изключително важно тук. Говорим за конкурентоспособност на цялата економика. Защото всичко свързано с конкурентоспособността, зависи от енергията, от сигурността на доставките, от ниските цени и от устойчивостта, естествено. Спомняте се всичко това. Така че ние се стремим да има една амбициозна политика за справяне с измененията в климата. Искаме обаче да има и стабилност на, на доставките. Искаме да се осланяме и на възобновяемите източници на енергия. Какво ми остава да кажа? Това начинание може да се превърне в общ европейски успех, както се случи по време на първия регламент преди 6 години. Имахме съмнение тогава. Някои от нас се изпомнят, че разговорите бяха много трудни. В крайна сметка успяхме и голяма част от регламента беше приложена. Даже по-голяма част, отколкото от третия енергиен пакет, което е малко странно. Защото говорим за 2009 година. По-рано от датата на регламента, което беше 2010. Така че убеден съм, че ни предстои а, вълнуващо а, време. Ще говорим на 13 юни по проекто доклада. Той ще бъде преведен на всички езици. Крайният срок за внасяне на изменения два дни по-късно, на 15 юни. Разглеждане на измененията 11 юли Гласуване в комисията 13 октомври. Виждате, че сроковете много пречат на тези по отношение на радиочастотния спектър. Предишната точка, по която говорихме. Стана точно 11 часа. Едно изречение искате да кажете. Заповядайте господин Тюрмес, би било добре тук да присъстват хора от а, холандското председателство. По време на следващите дебати за мен е странно, че ги няма тук. Прав сте, казва председателя. Аз а, информирах холандското председателство в началото на, на техния мандат. Говорихме по това досие. То е изключително важно. Те се съгласиха, че то е много важно казаха, че е важно и за тях самите. Готови са да говорят през май по този въпрос. Словашкото председателство, естествено, ще има първо заседание по темата в началото на юли. Значи, общо взето, съвсем в началото на техния мандат. Благодаря, колеги. Нека да преминем сега към следващата точка. Благодаря на докладчиците в сянка. Следващата точка. И така, това е точка 5. Механизъм за обмен на информация за междуправителствени споразумения с трети държави в областта на енергетиката. Става дума и за отменяне на решение 994 2012 година. Нашият докладчик е господин Краснодепски. Заедно с предишният файл, това предложение е част от пакета за енергийна сигурност, прият на 15 февруари. Целта на това проекто решение е да се осигури съгласуваността на междуправителствените споразумения с европейското право да укрепи прозрачността на тези споразумения и да увеличи економичността на европейската енергетика. Докладчикът е първият оратор, господин Краснодепски. Благодаря, господин председател. Искам да кажа някои неща, що се отнася до бъдещия доклад, който ще пиша. Мисля, че всички ние разбираме, че е, преосмисленето на това решение е необходимо, защото в рамките на оценката на въздействие видяхме, че сегашното решение се съсредоточава върху събиране на информация за междуправителствените споразумения, но системата не дава възможност за решаване на проблеми, когато, например, някои аспекти на споразуменията не отговарят на европейското право. Тогава няма възможност за намеса, защото единствената оценка е последващ последващата оценка. В предложението проект до решението ще включи някои важни елементи и мисля, че всички трябва да работим върху тях. И както в повечето случаи, важни са подробностите тук. Явно парламентът ще има задачата да, се, да задълбае в подробностите и да изготви едно, може би, по-амбициозно предложение. Нека обаче се спра на някои положителни страни, които смятам, че също са включени в предложението на комисията. Най-вече това е факта, фактът, че оценката на споразуменията трябва да се случи преди сключването на самите споразумения, което е много положително. То ще предотврати много от последващи проблеми. Така че това е първият елемент, който е много важен. На второ място, също много положително, и много важно. Това е предложението всички допълнителни документи към споразумението да бъдат оценени. Тоест, ние тук не говорим само за между, е, между правителствени споразумения, а и за съпровождащите документи. Комисията ще трябва и тях да оцени, за да е сигурна, че и те съответстват на правото на Съюза. Аз мятам, че това е важно и е един основен аспект на новото предложение. Третия, третият елемент, който също е важен и мисля ще даде по-голяма, по-добра оценка на споразуменията, да, а именно дали те съответстват на европейското законодателство, това е предложението за включването в приложеното поле на необвързващите инструменти. Тоест, необвързващите инструменти ще бъдат включени, защото има инструменти и споразумения, които имат форма различна от е, междуправителствените споразумения. А, може би тук трябва да помислим дали сме по-амбициозни тук. А, трябва да помислим за евентуалните последствия Но оцен... от оценката на необвързващите инструменти да видим какво би се случило, ако те са оценени като несъответстващи с европейското законодателство. Тогава какво ще направи Европейският съюз? Какво ще направи комисията, ако именно тези инструменти не съответстват на европейското законодателство? В заключение искам да кажа, че предложението е много важно, то е много необходимо. Идеята е да се преодолеят някои дефицити и да се осигури съотносимостта с европейското законодателство на тези споразумения. Цата е гаранция на доставките с газ. Ние знаем, че ако имаме хибридни споразумения, т.е. не са точно е, търговски споразумения, не са и правителствени споразумения, то могат да се появят проблеми. А е, такива споразумения много често трудно се контролират. Когато ние говорихме за предишния доклад Ние говорихме за предишния доклад на господин Бузек. Там темата е също важна. Господин Оручев има думата от името на НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз приветствам новото предложение на комисията за обмен на информация във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, защото този обмен абсолютно съответства на стратегията на Европейския съюз за енергийна сигурност и економични доставки. Много е важно да постигнем добър регламент и благодарение на това предложение – се приближаваме до създаването на вътрешния енергиен пазар. Имахме първото законодателство от този вид през 2012 година, когато имаше споразумение да се направи преглед на съществуващите междуправителствени споразумения. Беше важно да се събере информация за съществуващите споразумения и да се идентифицират проблемите, свързани с несъответствието с европейското законодателство. Но в последващите нотификации, но последващата нотификация към комисията не е достатъчна, ако искаме да създадем наш енергиен съюз. Важно е да има предварителна нотификация за междуправителствените споразумения. Трябва да намерим добри решения за нотификациите е, такива решения се разискват в съвета в момента, в момента, разискват се и по отношение на необвързващите инструменти. Експертизата тук е важна. Този механизъм ще позволи да се реагира на време, ако има евентуално, евентуални несъответствия с европейското законодателство. Защото една последваща реакция е прекалено закъсняла. Трябва да изпратим ясен сигнал, че новото предложение на комисията е възможност да постигнем по-добра сигурност на доставките. Достъпни енергийни цени и защита на едно, един добре, конкурент, добре функциониращ и конкурентоспособен енергиен пазар. Искам да помоля колегите да подкрепят предложението на комисията, да, пре, да подкрепят предварителния подход. Надявам се да постигнем мнозинство в подкрепа на това предложение. Благодаря. Благодаря за вашите <clears throat> бележки. Господин Балчитис ще говори от името на социалистите и демократите. Имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги, настоящият механизъм на оценка на споразуменията не работи добре, защото не се отчита на време съгласуваността с е, европейското законодателство. Темата бе обсъждана преди и е, ставаше дума за това дали да има обвързващ момент в предложението. Ние се спряхме на именно това да има обвързващ елемент. И сега стигаме отново до въпроса как да се оценяват между правителствените споразумения. Аз искам да приветствам предложенията на докладчика за това какво трябва да се промени. Най-напред имаме е, нужда повече прозрачност. Третите, третите страни имат своите приоритети и понякога държавите членки не знаят винаги Държавите членки не знаят какви са условията, при които са подписани договорите с трети страни. Ние знаем това, защото има разлики между държавите членки има определени условия, които въжат за балтийските страни, други условия, които въжат за големите държави членки, когато става дума за сключване на споразумения. Друго нещо е включването на необвързващите инструменти в обхвата на оценката. По този начин искаме да предотвратим заобикалянето на, на европейското законодателство. Надявам се да решим проблема веднъж за винаги. Това ще ни позволи сигурни доставки в Европейския съюз. Госпожа Млинер, докладчик от Алте. А, благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес можем да обсъдим тази тема. В крайна сметка всички сме съгласни за това, че че гарантирането на енергийната сигурност и е, солидарност зависят от е, законодателство и споразумения, които да са е, съвместими с европейското право. За сега обаче се оказа, че този проблем не е решен, тъй като комисията се намесва много късно, т.е. се преразглеждане експоста на вече подписаните споразумения. И тук като комисията не, не бива информирана за съдържанието на дадено споразумение преди неговата ратификация, този проблем няма да може да бъде решен. Така че новия, новия подход ще даде допълнителна възможност на Европейския съюз да бъде по, да има по-стройни и по-силни позиции в преговорният период и същевременно ще бъдат защитени държавите членки от неизгодни условия в, в които биха могли да бъдат включени в някои споразумени. По, по този начин ще се увеличи енергийната сигурност и ще се осигурят, а, ще се до... за европейските граждани. А, говоря от името на господин Таран, господин Тюрмес. А се тук не става дума само за търговски споразумения. Не може, не може когато се подписват подобни споразумения да се казва, че става дума само за търговски договори. Северен поток е, е кръсно речив пример за това. Този път имаме възможност наистина да променим нещата за разлика от а, миналият път. тук не става, тук не става дума всички да говориме в е, един глас, а да имаме 29 гласа, които да отправят едно единствено посланието. Тоест да, да можем наистина да постигнем по-добри условия. И ето Полша е красноречив пример за това при последните а, предоговаряне с суперсилата в областта на доставките на гъста Русия. Така че а, ние имаме тук а, единодушие и мисля, че трябва да се опитаме да постигнем подобно в а, съвета. Какво, какво показва и при, а, примера с а, Полша? А, да, да покажем, че наистина Европа може да бъде единна и когато се свършат преговорите, европейското знаме да се вее до това на полското. Господин Сирикиотис от името на а, ГУЕ. Благодаря. Предложението на Господин председател, от името на ГУЕ считам, че това предложение на комисията е неуместно, защото ще има пряка намеса на комисията пред, преди постигане на дадено споразумение. Държавите членки са, значи, са призовани не само да а, нотифицират комисията за споразуменията, но и а, да съобщават своите намерения, е, като комисията може да се намесва на всеки един етап от е, воденето на преговорите и от целия преговорен процес. Тоест, е, комисията ще има всички е, а, правомощия да, да, да, се, да се намества, да отменя и така нататък. Така че ние не можем да подкрепиме подобно споразумение, което ще ограничи нашия а, суверенитет и а, нашата възможност да взимаме решения, особено в момента, в който Европейския съюз не беше в въз, въз, възможност да подсигури солидарни доставки на целия Европейски съюз. Имаше региони, които се оказаха енергийни острови. Така че Много проблеми, други проблеми трябва да бъдат решени преди да оставиме комисията да се намесва в вътрешните ни работа. Още повече смятам, че трябва да има публичен контрол над международните е, споразумения, а не намеса на комисията, така че може да очаквате изменения, които ще бъдат внесени от ГОЕ, а сега господин Борели от името на Европа на свободите и праката демокрация. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, че е необходимо да разгледаме някои аспекти, които на пръв поглед могат да изглеждат второстепенни. Първо, дър държавите членки трябва да докладват предварително намере, намерението си да влизат в споразумения с доставчици и е, след това да докладват на комисията, която ще се намесва във всеки един етап. Трябва да бъдем много внимателни, за да огледаме подробно какви биха могли да бъдат юридическите последици от един подобен, подобен подход. На второ място Струва ми се, че, че трябва да внимаваме много, когато говориме за типологията на така наречените защитени клиенти, защото бихме могли да стигнем до изкривяване на конкуренцията и до много до много големи проблеми. Да, ние сме за осигуряване на безопасност и непрекъснатост на доставките, но трябва същевременно да бъдем изваредно внимателни и бдителни. Не става, не става дума да се централизират услугите, а да се осигури равностоен и равноправен достъп до всички тези услуги. Господин Левандовски, с а, това предложение е една стъпка напред към а, Европейския енергиен съюз. Свидетели сме на това, че Европейския средна и източна Европа, които са зависими от един а, доставчик, могат да спечелят от това. Сега, задължението да се съобщава и да се уведомява комисията за евентуални бъдещи споразумения преди те да бъдат подписани или ратифицирани е необходимо. Необходимо е също така да се включат и необвързващите е, инструменти. А, а намесата на комисията в преговорния процес помага на Полша и смятам, че ще бъде от помощ и на останалите страни. Господин Каринс, аз подкрепям законодателната инициатива, защото след след проверка се оказа, че една трета от вече подписаните споразумения, които бяха нотифицирани експост на комисията, са противоречат на европейското законодателство. А целта е да имаме лоялна конкуренция и правилно прилагане на европейското законодателство така че колкото е по-силна, колкото е по един на нашата позиция, толкова повече е, преговорна мощ ще имаме спрямо съвета. В случая има ли други желаещи да вземат е, думата от колегите? Не, в такъв случай давам думата на господин или госпожа Върсдърфер от името на комисията. Благодаря господин председател, благодаря на докладчика господин Граснодерски и на докладчиците в Сянка. Пред, пред предложението има за, за цел да укрепи като цяло е, е, енергийният съюз. През декември това предложение за преразглеждането на международните енергийни споразумения бе направено за пръв пръст през 2012 година. Между, между време, е, междувременно набрахме много опити и от над 120 споразумения се оказа, че едно, една трета не съответстват на европейското законодателство. Разбира се, много е трудно да се извършат е, необходимите промени в последствие. За, за, за, за това предложихме преразглеждане и промяна на системата, която се предлага. И смятаме, че е необходимо да се, из, да се извършва задължително а, проверка на съдържанието на а, според, споразуменията преди те да бъдат подписани и да се, да се изчака мнението на комисията по повод съдържанието, както и заключенията на комисията относно различните компетентни, включително и оценка на необвързващите инструменти. Това, което не се е променило е че участието на комисията в преговорния процес не е задължителен, за да може да се устрави достатъчно поле за действие на, държавите, на държавите членки. И необходимо е разбира се, да се осигурят всички условия за прозрачност. Комисията смята, че е необходимо да се осигурят условия за а, съвместимост на съдържанието на междуправителствените споразумения с европейското право, като същевременно обаче се а, запази суверенитета на държавите членки и се осигурят необходимите условия за лоялна конкуренция. Започна вече работа по документа. приветстваме първият обмен на мнения, който бе проведен днес тук и очакваме да има в най-скоро време продължаване на дискусията по този тъй важен проблем. Благодаря, госпожо, господ, госпожо Верштов. А сега давам думата на господин Красноденски, ако имате някакви заключителни слова или просто да направите, е, да обобщите. Записах се всички коментари. Всичко, което беше казано, беше много интересно. Мисля, че повечето от коментарите бяха в подкрепа на предложението на комисията. Това ме радва. Естествено, имаше колеги, които не са съгласни, но аз съм сигурен, че ще можем да работим по тези важни въпроси. Що се отнася до господина от Зелените, един коментар към него. Той спомена полското правителство, говори за солидарност и така нататък. Всъщност той си тръгна, така че няма какво да кажа повече. Благодаря, казва председателя. Предстои ни още много работа. Говорихме по три доклада тази сутрин и трите доклада са на много ранен етап на разглеждане. Предстои ни, както казах, много работа в идните няколко месеца. По този доклад 27 е, юни е срока, датата на разглеждане на проекта доклада на господин Кръснодемски. Ще има разглеждане на измененията на 5 септември. На 13 октомври ще гласуваме в нашата комисия. Така стоят нещата. Това са сроковете и датите по този конкретен доклад. Отново казвам, става дума за споразуменията с различни е, държави. Всъщност пълното име на доклада е създаване на механизъм за обмен на информация по отношение на междуправителствените споразумения необвързващите инструменти, изключени между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на решение номер 994 от 2012 година. Благодаря. Сега преминаваме към една точка, която се нарича поручване относно енергийния съюз, ключови решения за реализирането на напълно интегриран енергиен пазар. Ще има представяне от господата Раде Макерс и господин Ван Уфел. Това са двама представители на Trinomics Consulting. Trinomics Consulting. Това са двама са автори на, напоручването. проучването. Добре дошли, господа, в Европейския парламент. Проучването, за което говорим, беше изготвено по искане на нашите координатори в комисията. Проучването ще направи анализ на основните политики и мерки, които допринасят за добре функциониращия енергиен пазар в Европа. В проучването има и препоръки за подобряване на нашата дейност. Вече 5 години говорим за подобряване на функционирането на вътрешния енергиен пазар. Това е темата, с която и вие се занимавате. Би било добре да чуем вашето мнение за това как да се създаде напълно интегриран и добре функциониращ енергиен пазар в Европа и какви инструменти трябва да има в тази връзка. Благодаря, господин председател. Всъщност вече е почти обяд. Аз се казвам Кун Радемакерс, директор съм на Треnomics. Създадохме едно проучване наред с е, една консултантска компания от Испания, ИТЕР, и една такава компания от Унгария, Енергия Клаб. Както виждате от диапозитивите, целта е да се види до каква степен може целите на Европейския съюз по отношение на пазарите на газ и електричество да бъдат изпълнени с настоящите политики и инструменти. Искаме да видим какво представлява енергийния съюз и каква роля играят различните инструменти, политики и така нататък. Между другото, проучването е разпечатано, може да го получите тук в залата. То обхваща около 60-70 страници на тези 60-70 страници описваме гръбнака на енергийния съюз, какво е състоянието на нещата днес и е, защо някои места в този пазар не са на нивото, на което искаме да бъдат, на което се надявахме преди няколко години. Е, целите описваме редица инструменти за е, очертаване на проблемните области. Ще има и препоръки за подобрение. Е, методологията, която се използваше, тя беше изключително проста. Стъпихме на основата на събиране на информация, анализ на тази информация, различни законодателни, регулаторни документи, доклади. Освен това, разговаряхме с много експерти в Южна Европа, но и не само. Целта беше да създадем цялостна представа какви са проблемните области, какви са бариерите. В проучването има и няколко конкретни случая. Те са три различни типа. На първо място пазарите за продажба на електричество на едро в Централна Западна Европа и Централна Източна Европа. На второ място необходимостта от един европейски подход за механизми за възнаграждение по отношение на капацитета в сектора на електричеството. И на трето място въздействие на капацитета за внос на газ в Унгария върху функционирането на пазарите на, на газ. Тоест първите два случая са на общо европейско ниво, а третия е за конкретна държава членка, какво се прави всеки ден в а, тази държава. Моята презентация всъщност ще бъде направена от колегата Люк. Мисля, че няма да отнемем повече от 10 минути. Благодаря господин председател, уважаеми госпожи и господа. Ще говоря за основните заключения и препоръки. Както забелязахте, ние имаме проучване с 11 препоръки, 11 основни заключения. Аз ще прегрупирам малко тези заключения и резултати. Имаме три основни теми. На първо място мрежите и взаимната свързаност. Те са много важни. Ако искаме да имаме функциониращ вътрешен пазар, интегриран вътрешен пазар, имаме нужда от инфраструктура, от мрежа, от пренос, е, от е, взаимно свързване. Ето защо това е една от основните теми в нашето поручване. Всички знаете, че в Европа по-настоящем има цел за взаимно свързаност на мрежата. 10% от а, капацитета на, на генериране трябва да е наличен между държавите членки. По-настоящем процента е 8%, т.е. ние не постигаме целта за 2020 година. По-настоящем се опасяваме, че целта за 2020 година няма да бъде изпълнена. Комисията предложи цел от 15% за 2030 година. Ние имаме коментари по отношение на тази цел. Ние предлагаме да има една цел, която да е по-економически обоснована и да отчита кривите на търсенето, създаването на електроенергия, както и евентуалните ползи от по-голямото свързване. За газа знаете, че няма конкретна цел, но нивото на взаимно свързване се увеличи и се увеличава благодарение на регламента за сигурността на доставките, който предвижда така наречената инфраструктура N-1 и тук има значителни инвестиции за увеличаване на земната свързаност, така че това е един положителен подход. Инвестициите за свързване на различните пазари и системи са огромни. На европейско равнище се предоставя финансиране, има много инструменти, на лице и Европейската инвестиционна банка. Знаем, че европейското финансиране принципно възлиза на около 5% от необходимите инвестиции. Така че има полза от е, подобни средства, но може да се подобри е, цялостната рамка за инвестиции с цел да се привлекат е, частни инвестиции и с цел да се улесни инвестирането. В тази връзка сътрудничеството между органите трябва да се подобри. Трансграничното сътрудничество също трябва да бъде оптимизирано. Целта е да се улесни осъществяването на трансграничните инвестиции и освен това да се направи обща оценка на ползите от трансграничните инвестиции. Освен това, разрешителните. Това е много важен въпрос. Втората категория препоръки и резултати се свежда до генерирането на електроенергия и сигурността на доставките. Ако искаме да имаме функциониращи пазари на електрическа енергия, трябва да има капацитет. По-настоящем имаме проблеми. Знаем, че националните схеми за подкрепа на възобновяемите източници съществуват на, на пазарите, но цените в момента са много ниски. така наречените спот цени към днешна дата са между 24 и 26 евро на, на борсата, позната като Белпакс. Тези цени не могат да покрият разходите. Това означава, че по-настоящен в Европа няма инвестиции в а, конвенциално генериране на електрическа енергия. Това означава, че трябва да има промени, за да се гарантира сигурността на снабдяването в средносрочен и дългосрочен план. В повечето държави членки има капацитет и то достатъчен, макар че в някои положения то е критично. В тази връзка трябва да се спомене още нещо важно. Необходимо е да има равнопоставеност. В миналото имахме нелиберализирани пазари и нямаше конкуренция. Днес обаче създаващите електроенергия се конкурират на регионалните пазари. Условията трябва да бъдат едни и същи за тях, що се отнася до данъчно облагане, е, облагане на първични енергийни ресурси, както и по отношение на облагането на инфраструктурата. Знаете, че в някои държави членки има данъчно облагане е, върху въглищата, които се използват за генериране на електроенергия. Е, в Скандинавия има облагане на, на, на вецовете, на енергията, която се добива в вецовете имаме нужда от инвестиции, които да се правят в една предсказуема, среда. Когато има проблем с сигурността на доставките, този въпрос трябва да се разглежда на наднационално ниво. Знаете, че по-настоящем някои държави членки вече са приложили или смятат да въведат така наречения механизъм за възнаграждение по отношение на капацитета или CRM. Тук трябва да има координация. Не смятаме, че по-настоящем е, е разумно и политически осъществимо да има единен механизъм, но условията трябва да бъдат е, хармонизирани, за да няма изкривяване на конкуренцията между държавите членки всеки механизъм, който се въвежда, трябва да бъде отворен за трансгранично участие, да се основава на принципа на пазарите, на принципа на новите технологии, за да се избегне изкривяване на конкуренцията между различните заинтересовани страни и между държавите. И накрая, най-важната тема на проучването – пазарите. Всички знаем, че има проблем с правилното прилагане на европейското законодателство на национално ниво. Това е голям проблем. Имаме едно проучване на пазарите на газ в Унгария. Това е една от държавите, където не се спазва европейското законодателство и където беше за спазено националното законодателство, което не отговаря на европейските изисквания и то се прилагаше в продължение на 4 години, като то беше в ущърп на економиката, на местната економика, на конкуренцията и по отношение на електричеството и по отношение на газа са създадени пазарни модели на основа на целите, които трябва да бъдат постигнати и тези пазарни модели трябва да бъдат изпълнени максимално бързо. Това е много важна препоръка. По-настоящем, по отношение на интегрирането на пазарите на ЕДО, трябва да кажем, че има известен напредък, но процеса на интеграция не тече както трябва поради недостатъчното, неадекватното управление. Супра, наднационалното ниво на управление е слабо, има разминаващи се национални политики. Освен това, с все по-голямата степен на използване на възобновяеми източници на енергия, имаме твърде голямо предлагане, пренасищане. И днес цената е по-ниска. Ето защо трябва да има инвестиции за да се намали пренасищането и да се подобри пазарното функциониране и интеграцията на пазарите. Има инициативи, които трябва да бъдат предприяти на европейско ниво, за да се укрепи управлението, да се укрепи трансграничното сътрудничество между различните власти, и национални органи. Ние препоръчваме създаването на регионални органи за а, сътрудничество и за управление, които да отговарят за различните политики. И накрая по отношение на пазарите на древно. Те не са свързани с интегрирането на пазарите, защото пазарите на древно са си национални, Отбелязвам обаче, че има голямо разминаване. Само една трета от пазарите на дребно в Европа могат да бъдат считани за динамични. С голяма степен на преминаване между различните доставчици. Пазарите на дребно са защитени. Не бих казал от монополи, но няма необходимата конкуренция. Една от основните причини за липсата на конкуренция и динамика на пазарите е, че много от пазарите на дребно са обект на регулация. Виждаме, че има връзка между конкуренцията и регулацията на цените. Това е едно от основните послания. За да имаме функциониращи пазари на дребно, цените не трябва да бъдат регулирани и а, енергийните услуги, енергийната ефективност трябва да се предлагат по силата на условия, които можем да определим като пазарни. В заключение, има значителен напредък по отношение на интегрирането на пазарите на енергия в Европа, но все още трябва да се предприемат много инициативи и мерки, за да се ускори и улесни процеса. Благодаря. Благодаря на нашите експерти. Благодаря за представянето на вашия доклад. Ще започнем с дискусията, господин Кохичко. Благодаря. Нашият гост каза, че ако искаме да изградим капацитети за генериране на електроенергия, то тогава трябва да предоставим произведената енергия на пазара. И то цената, на която ще, пред... ще се предлага тази енергия, трябва да е еднаква. Как обаче искате да построите вятърни паркове, ако забраните на хората да получават по-добри цени, ако живеят по-близо до тези паркове. Е, това е, не е социално. Ако така продължим, не бива да се чудим, че Европейският съюз купи имидж в очите на европейските граждани. Ако кажете това в публичното пространство, което казахте тук, то а, доверието в Европейския съюз много бързо ще спадне. Ако мрежата е слаба, преносната мрежа е слаба, то тогава трябва да се инвестира в нея. И не бива да допускаме ситуация като в Чехия и в Полша, да, а именно да трябва да се изгражда трансформатори, за да се поощри енергоснабдяването. Вие не казахте нищо за това. Вие говорихте за пазарната економика, но, но действате в противовес на нейните принципи. Социалните аспекти трябва да се вземат предвид, а те липсват във вашето изследване. Ако не се реши този проблем, то потребителите ще имат много негативно впечатление за енергийната политика. Ако обаче намерим добро решение, то гражданите ще ни подкрепят. Ако работите в едно индустриално предприятие и ако някой ви каже, и ако някой ви каже от кого да взимате енергията и контролира вашия договор с доставчика, вие много ще се ядосате, предполагам. Господин Ериксон, благодаря. Дискусията е важна. И тя е важна за това, как да се подобри функционирането на европейския енергиен пазар, какво да се промени, какво да се включи. По отношение на междусистемните връзки и на генерирането на електроенергия, мисля, че може да се каже, че въжат същите изисквания, които бяха приложени за моя доклад и за 10 цел. Хубаво е да имаме една дългосрочна перспектива, която да обхваща инвестициите и която да описва ситуацията, до която иска да стигне Европа. Ситуация, в която Обвързаността на мрежите е по-добра. Ситуация, в която имаме повече възобновяема енергия. Един от големите проблеми са не толкова връзките между страните, а връзките в самите страни. Ето, например, това виждаме такива проблеми в е, Германия, в Полша, в Чехия. Възобновяемата енергия от е, Германия трябва да мине през Полша, за да стигне до Бавария. И това е причината, поради която трябва да имаме регионални цели концентриращи се върху проблемите, а не върху цялостната цел. Благодаря. Е, вие казахте, вие говорихте за Чехия. Е, чудесно е, това е ново предложение. Е, вие следите какво се случва в Съюза. Колеги, имате ли други коментари? Аз имам. Най-напред за е, пазара на енергия на едро. Ние имаме националните пазари, ние имаме обаче искаме а, е, пазар на едро на европейско равнище, пазара за един ден напред. За тази цел се използват трансмисионните кодове. Как обаче виждате тази ситуация? Освен това, сътрудничеството между операторите. Преди 7 години имахме сериозни, сериозни проблеми с това сътрудничество. И тези проблеми се оказаха спънка за прилагането на третия и четвъртия енергиен пакет. Тези пакети са приложени много по-зле, отколкото приятите една година след това пакети за енергийна сигурност. И след това механизмите за възнаграждение за създаване на капацитети. Вие говорихте за това, говорихте и за възобновяемите енергийни източници, но тук не се вземат предвид разходите за трансмисията, разходите за мрежата – когато става дума за възобновяемите енергии. А конкуренцията на отворения пазар е много трудна и разходите за, за, за преноса на възобновяема енергия са по-големи, отколкото разходите за конвенци... конвенционалната енергия. Така че, какво бихте казали за тарифите за таксите за, мрежа, за тази мрежа, за възобновяеми енергийни източници. Дали трябва да спрем субсидиите за възобновяемите енергии от 2020 година или пък трябва да имаме подобни а, субсидии е, във всички държави членки, тъй като искаме да имаме отворен пазар за електроенергия. Как да хармонизираме поне националните субсидиарни, су, су, субсидийни схеми? На следващо място имам следния въпрос. Вие казахте, че по-добре е повече конкуренция, а не да имаме регулиране на, на цените. Може ли да ни дадете пример от Европейския съюз или от други страни, където няма регулация на цените? на газ и на цените на електроенергия. Моят въпрос е дали е, това наистина работи. Дали може да нямаме ценова регулация. Аз подкрепям тази идея, но имате ли примери? Хубаво е, ако ни дадете примери от, от, от Европейския съюз или от щатите, не от Боливия или други страни. Thank you, Mr. President. Um... Благодаря, господин председател. Аз ще се спра на отделните въпроси. Първият въпрос на господин Колисек. Не сме, че не сме взели социалните аспекти. Uh, не сме ги взели предвид. Така е, обаче те са важни. Има социални аспекти в създаването на енергийния пазар и ще мине време, трябва ни време, за да се премине към нерегулиране на цените. Ние гледахме обаче цялата картина в Европейския съюз и ние се опитахме да разберем как може да действаме в идеалния случай – и решихме, че ако искаме да се движим в посока на конкурентоспособност между, между доставчиците, не бива да имаме регулиране на цените, защото в противен случай е много трудно за нови компании да навлязат на пазара. Има много държави членки, където имаме си, так, подобна ситуация, но за да се възцари тя в целия Европейски съюз, ще мине време. Ако искате да имате един по-добър енергиен източник, трябват ви обаче ефективни договори. Как ще го постигнете без регулация на цените? Без това вие сте загубени. Може в двустранен разговор да е, обсъдим този въпрос. Ние се занимаваме с енергийни инвестиции в големи компании. Ние, инвести... Ние самите инвестираме в Западна Европа, в Полша. И мога да ви кажа, че това, което казвате, не е непременно е вярно. От инвестиционна гледна точка, наистина прави сте. Те, трябва човек да се обърне към банките, трябва да има доказателства, но има случаи, в които е, може да се избегне регулирането на цената. Ние говорим за задълбочена конкуренция и да нямаме механизъм за който да се прилага от, държ... от една държава или монополно предприятие в тази държава за регулиране на цените. Сега за регионалните цели. Ако прочетете документа, ще видите, че една стъпка към енергийния съюз са е именно енергийните модели и енергийните цели. В пет части много често се разделят а, енергийните и газовите цели в Европейския съюз. Някои региони работят добре, други не толкова добре, но ясно е, че ще трябва да мине време преди да се хармонизират нещата. И трябва да мине време преди да видим кои механизми работят, кои не. Изходната точка трябва да е регионалното равнище. Вие даже споменахте, споменахте е, пакета, е, третия, третия енергиен пакет от 2011 година. Е, все още има нужда от време за повече, повече време за създаване на институциите, които са необходими за функционирането на този пакет. Например, АКЕР, Съвета за европейските енергийни регулатори и други органи. Всичко това е необходимо, за да се постигнат заложените цели. Ето Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Тя се справя много добре, но въпреки това има какво още да се прави. Ако мислим за 15-20 години напред, ще видим, че ще се придвижим от една национална политика към една политика на сътрудничество между националните държави. А това, което се е случило, е в е резултат от 3 до 5 години. Процесите са много сложни, за това имаме нужда от време. Но ако видим, какво прави Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и съвета на европейски енергийни регулатори? Ще видим, че те работят е, на различни нива с различни актьори, но общото между тях е, че има напредък. Някои други въпроси имаше един технически въпрос Нека, нека кажа нещо по въпрос за националните инициативи. Инициативи за е, защита на системите. Това не е идеална ситуация. Е, такива неща трябва да се решават на, на наднационално равнище. Е, също и реш... инвестиционните решения трябва да се вземат на наднационално равнище, за да има възможно най-високи социални предимства. В момента не мога да кажа нищо за случай в Полша, но има други е, случаи, където се правят инвестиции на базата на решения взети на национално равнище. Според мен ще се постигне оптимизиране на инвестициите, ако решенията се вземат на следващото равнище. Сега, интегрира, интеграцията на пазара. В нашето изследване ние говорим за интеграцията на пазарите. Искам да подчертая, че нуждата, че съществува нужда от интегриране на а, пазара в рамките на един ден. Тази интеграция е наистина важна, за да се решат проблемите, свързани с, с проблемите свързани с интеграцията на пазара за възобновяема енергия. Това е важно за всички играчи на пазара. Така че интегрирани пазари в рамките на единия ден, това е важно за всички а, засегнати страни, за да могат те да наваксат със своя портфейл, своите портфейли, а, за да могат да удовлетворят своите нужди от енергия. Така повече резерви могат да бъдат споделени от различни оператори на трансмисионни е, системи. Което е важно тук е по... Важното е да имаме добре структурирано сътрудничество на между регионално равнище. Има чудесни примери, които са класифицирани като добри практики а инвестициите, трансграничните инвестиции, изчислението за капацитета и разпределението на капацитетите, тези решения трябва да бъдат вземани на наднационално равнище. Също и някои а, публични поръчки за баланса на резервите. Това е също така важен въпрос. Още два въпроса. Например, схемите за субсидии за възобновяема енергия след 2020 година. Ние знаем, че ще има нужда от система за, за, за възнаграждение за създаване на капацитета в много държави членки. А, пазарите са в момента се намират в много несигурно положение. В момента в Германия се провежда изследване за състоянието на пазарите, за това какви модели, пазарни модели трябва да се създадат, за да се поемат рисковете. Трябва да подкрепим възобновяемите енергии, защото ако правим дизайн на ако правим нов дизайн на пазара и на капацитетите, трябва да мислим за нов дизайн на капацитетите на възобновяемата енергия. Но това ще са едни допълнителни инструменти. Вероятно и препоръчително е това да се случи на регионално равнище. Това е все още отворен въпрос, как да се борави с целта 2030 година, дали да има обвързващи цели или пък ще има един по-координиран подход с по-малко деструктивни политики. Но така или иначе темата е много интересна и ще бъде обсъждана и в бъдеще. Сега, за регулирането на цените. Мисля, че основните, основното послание трябва да е, че цените трябва да са динамични и да следват развитието на цените на едро. В някои държави членки няма връзка между цените на едро и на дребно. И за да може да се реагира на пазара, цените на дребно трябва да, да отразяват развитието на пазара. И трябва да може е, потребителите на дребно да адаптират своето поведение спрямо поведението на пазара. А сега за примера. Много е трудно да намеря такъв. Примера за нерегулиране на цените. Добре, тогава ще помоля моят колега и експерта да продължат разговора на двустранни начала. А сега, колеги, приятели, благодаря ви за тази извънредно интересна дискусия. Искам да подчертая, колеги, следното. Ще имаме допълнителна среща на Ейтре на 9 май. Това е денят на победата. от 7 до 9 след обед. Това е понеделникът в Страсбург, 9 май. От 7 до 9 часа след обяд. Нашето заседание, това заседание ще бъде съвместно заседание с културата по култура. На базата на правило 55 имаме споделена отговорност за творческите индустрии и доклада, е, който се изготвя за тях. Нашия докладчик е господин Ейлер. Така че, моля ви, запомнете тази важна информация. Господин председател, един процедурален въпрос. При миналия мандат се опитвахме да премахнем заседанията в Страсбург в понеделник. Сега те постепенно се въвеждат отново. Зная, че е трудно, зная, че координаторите подкрепят това отново въвеждане, но според мен това е грешно, защото в понеделник много колеги идват, е, готвят се други заседания, върви пленарното заседание, така че ако вие като председател и като бивш председател на парламента, ако може да се застъпите за това да нямаме заседание а, е, през, а, е, през понеделници, в понеделниците, би било чудесно. Председателят, добре, благодаря. Може би трябва да проведем заседанието си не в 7, а в 8, от 8 до 10. Тогава всички ще са на лице. Не, добре. Разбирам, че не искате заседание, разбирам. Но това е доста неочаквано заседание, което се появи. И двете комисии трябва да, да заседават заедно на базата на правило 55. Трябва да имаме съвместно заседание. Графикът не позволява друго време. Нямаше друга възможност да организираме заседанието по друго време. В противен случай би било по-лесно бихме се присъединили към някое течащо заседание, но това не е възможно. За съжаление, господин Ланген, аз също не обичам такива заседания, но това е единствената възможност. Трябва да се споразумеем, че това е необходимо този път. Благодаря, ще продължим в 3 часа. Господин Ланген, вие ще останете тук в залата до 3 часа, така ли? Добре. Благодаря на експертите, благодаря на колегите.